Good afternoon, ladies and gentlemen. Добър ден, дами и господа. Позволете ми да открия днешното заседание на Комисията по регионално развито, развитие. А, можем ли да приемеме проект от дневния ред? Имате ли някакви а, е, възражения? Не, дневния ред е прият Съобщение на председателя. Нямам нищо какво да споделя с вас. Трета точка в дневния ред и размяна на мнения относно териториалните типологии. Евро, Евростат през последни години започна да публикува а, статистически данни относно а, някои от а, регионите. но обаче все още те, те не са включени в регламента за НАЦ. Европейската комисия предлага включването на нови е, типологии. Ние поискахме от Европейската комисия да направи ново предложение. Ще започнем е, обс... Е, първо е, да обсъдиме предложението на Европейската комисия. След това ще дам думата на докладчиците всяки и след това ще си дам е, е, думата. Давам думата на господин Милер от е, Европейската комисия. My, my name is Gunther Schäfer from the European Commission. I'm the head of unit in... Аз съм ръководител на звено, което отговаря за тези въпроси. Благодарим ви за поканата да присъстваме и да участваме. За нас е много важно това предложение за типологията, регионалната типология да бъде добре разнищено и малко фонова информация. От много години вече работим по типологиите, различни типологии, така че както си представяте, не винаги е много лесно да се решават въпросите на отделни региони, но най-общо, когато говорим за въпроси, свързани с политиката, регионалната, определяме различни типове райони, морски и други и региони. И за целите на статистиката ни е нужно това, за да можем да изличаме статистика, например да правим разлика между економическите и социални аспекти на градовете или градските райони и селските райони – е, всъщност е, използвахме тези типологии доста време, обобщихме ги е, вече от доста години и сега се използват на практика от много генерални дирекции, които работят по този въпрос, пък и най-общо. И както председателя посочи, те са допълнение към регламента НАЦ който е една добре установена и така, работеща система в областта на статистиката и общо взето тя е възприета и се ползва при разделението, териториалното разделение на територии и региони на Европейския съюз. Започнахме, както казах, да обобщаваме тези и обединяваме тези типологии, предимно тези, които се използваха най-много в годините в различен контекст. Ограничихме се до няколко сега. Има, разбира се, и други е, кандидати, които, така да се каже, които ще бъдат а, взети предвид при бъдещи допълнения, но трябва да натрупаме повече опит е, поддържаме връзка и с експерти, е, както от комисията, от държавите членки, за да, както казах, за да обединим допълнително е, и да рационализираме използваните типологии. Разчитаме до голяма степен на това този регламент да даде допълнителен тласък на тези типологии и тяхното приложение, като е, изяс... за да ни помага да изясняваме по-добре социално-економическото положение в е, Съюза и е, следователно на базата на тези констатации да изготвяме една действаща и действаща политика за бъдеще. Благодаря, господин Мюлер. Вие искате ли думата? По принцип мисля, че важните аспекти на предложението са именно, че е, говорим за типологии, които вече се ползват и агрегираните данни от тези е, типологии. На вебсайта може да намерите така групирани данни по е, селски, градски, крайбрежни, некрайбрежни и е, поне в Европейския съюз има една така, е, има е, възприета типология, която е една и съща. ОИСР всъщност използва доста подобни методи. Ние обменяме мнение с тях и някои от въобще работим в тяхно взаимодействие с тях. Едно от нещата, които ползваме е дефиниция на градове и селски райони. Е, това е също благодарение на съдействието им. Е, председателя, благодаря. Е, имаме решение на координаторите да следваме опростената процедура по това досие. Ето защо аз съм докладчика според тази процедура. Искам да кажа няколко думи по това досие. Първо, предложението има за цел да създаде е, по-ясно, да даде по-ясни дефиниции на личните видове географски райони за целите на статистиката. Определенията са разработени е, заедно с ОИСР като а, това им придава по-широк международен контекст. Важен а, аспект на класификацията са дефинициите на градове, на град, а, град, а, голям град и функционална градска зона. А, приятата методология за тези райони и събирането на данни става възоснова на специфични, на конкретни проекти, тъй като поради е, конкретните усилия, които инвестираме в разработването на градската програма, много важно е да имаме статистическа база за всички решения, вземани по отношение на градовете и въобще градското измерение и градското развитие на градските райони в Европейския съюз. Предложението ще даде възможност да се агрегира база данните, е, например БВП, е, възоснова на БВП в градски и селски райони може да се сравнява. По този начин да се измерва и е, заетостта според степента на урбанизация. Това е е важно и за градските, и за селските райони. Това означава да се заложат е, е, основните дефиниции и стратегически критерии за тези райони и е, те да бъдат прилагани хармонично, хармонизирано и прозрачно и да се използват както на европейско равнище, така и на национално. Предложението съдържа и разпоредби, които ще дадат възможност на комисията да приеме актове по делегация според член 190 от договора за Европейския съюз. Допълнения регламент ще гарантира една хармонизирана класификация и технология, която дава възможност да се правят смислени и полезни сравнения, за да могат европейските политики да бъдат по-добре насочвани е, по определени цели. Е, някои подробности са особено важни за конкретната политика, която е нашата политика в, реги, Реджи. Е, особено тези за градските райони, за селските райони и разликите между тях. Ето защо аз е, като докладчик, разбира се, подкрепям това предложение и смятам, че можем да следваме избраната процедура след е, е, тези обяснения. Ако имате някакви коментари от страна на докладчите в Сянка или въобще членове на комисията, имате възможност да ги направите сега. Малатич. Мис Малатич, the floor is yours. Жами Латич, искате ли да вземете да? Няма ги въпросните докладчици в сянка, всъщност нито един от тях. Значи няма въпроси, всичко е ясно. Благодаря ви, е, господа, от е, комисията и така продължаваме е, с процедурата нататък. Благодаря. Следващата точка по дневния ни ред е представяне на работния документ на Европейската комисия за добавената стойност на предварителните условия в европейските структурни инвестиционни фондове. Тези предварителни условия а, са да бъдат а, да, да, да се гарантира а, да гарантира ефективно и ефикасно действие в сегашния изготвени са тези условия, за да могат да се изпълнят до края на 2016, но въпреки това има условия, които държавите членки все още не са изпълнили. Аз, както обикновено, ще дам думата на комисията за първоначално представене на досието до 15 на минути, след което ще дам възможност на комисията, члена на комисията да зададат въпроси. Е, както казах, заглавието е, е предварителните условия в Европейските структурни фондове. Е, заповядайте от комисията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря е, на вашата комисия за това, че ни покани да споделим с вас е, и така да направим един преглед върху този работен документ на службите. Е, ще ви представя темата накратко предвид на това, че бе проведен един семинар в Европейския парламент неодавна по този въпрос. Няма да ви да навлизам в подробности, но само ще маркирам някои от принципите ползи от тези предвидителни условия според резултатите, които имаме в комисията в момента. И накрая ще е, обобща какви са полуките, които изведахме от е, работата си. Първо, този работен документ на службите е, е, се базира на опита на комисията до сега и нашите контакти с е, различни органи ежедневно. Както каза и госпожа председател, е, большинството от тези предизвестни условия вече са изпълнени и имаме вече опит е, в е, комисията с е, от работата ни с, в това отношение. Ние имахме възможност да изследваме ефекта им по време на програм... фазата на програмиране и, и подпомагането с съответните фондове според препоръки, за изпълнение препоръките на отделните държави членки. Тези е, привитни условия са един от ключовите е, елементи от е, кохезионната политика до 2020 година. Държи се, е, дължи се на това, че бе отчетена ефективността на публичните инвестиции и е, е съответните резултати. Е, има 40 е, е, предварителни условия, които се отнасят към тези фондове и 36 е, са свързани с кохезионната политика. Няма да ги споменавам всички. Вие ги знаете. Около 75% са изпълнени още при приемането им и над 800 планове за действие бяха включени в програмите в момента 86% от условията са изпълнени. Наистина, това е една подвижна мишена. Е, държавите членки имат на срок за е, отчет юли 2017 година за партньорските споразумения. Така че тази есен вече ще може възоснова на тези отчети да видим е, до къде са стигнали нещата с изпълнението. Надяваме се, че всички предварителни условия ще са изпълнени до тогава, но както знаете, регламента предвижда възможност за спиране на заплащанията, ако е, тези предварителни условия не са изпълнени до е, крайния срок предвид, е, е, от тук, ако изведем различните ползи, има пет вида ползи, които сме набелязали. която е подобряване на инвестиционната среда в Европейския съюз най-общо. Второ, да се подпомогна да, да, структурните е, е, промени е, при изпълнение на конкретните препоръки, е, транспониране и изпълнение на е, законодателството, е, съвсем конкретната помощ по е, европейските структурни фондове и предоставяне на информация за всичко това. Едно от нещата, които трябва да спомена преди да мина към преди да премина към тези пет вида Една от принцип, е, основните заключения от е, проучването за изпълнение на условията в е, фазата на програмиране е, че ако няма, нямаше такива условия, някои от а, а, тези промени нямаше да се осъществят или пък ще да се осъществяват много по-бавно. Сега отделните елементи. Документът е много така изобилство на телеграфни кратки примери и ако не сте го чели, ще ви приканя да огледате графите за всяка държава членка, да видите какво е постигнато там в резултат на предварителните условия. А тук аз само ще е, маркирам най-кратко. Няколко примера е, съм извадил, за да иллюстрирам е, какво иска да се каже в документа всъщност. Подобряване на инвестиционната е, среда, премахване на бариери за по-нататъчни инвестиции. Това са в хоризонтален смисъл обществените поръчки, за отделни, по отделни отрасли. Става дума за правна рамка, за ефективно е, приложение на закона за е, е, поръчките, обществените поръчки в Румъния, редица СМИ тест за малките и средни предприятия е въведен, за да се е, е, гарантира оценка и мониторинг на въздействието на националното законодателство върху малките и средни предприятия. Е, е, предприятия. Всичко това е съвсем телеграфно. Е, представени са ключовите е, елементи от подобрената инвестиционна среда в Европейския съюз, благодарение на тези промени. Макар, че целта е, е, всичко това е насочено към е, структурните фондове. Те имат много по-широк е, смисъл и въздействие, тъй като подпомагат за създаване на, малки средни предприятия, нови бизнеси. Тоест има един много по-широк страничен ефект всичко това. В процеса на проучването открихме, че Предвидите условия катализират е, е, реформи и промени е, в редица области, както казах преди, работният документ дава много повече примери, колкото аз тук съм представил. Интелигентна специализация, различни в различни сфери, от образование до транспорт, здравеопазване и така нататък. Ползите са много широки и помагат за изпълнение на препоръките е, за отдалните държави. Е, Консулатите, които е, ползвахме, констатираха, че трябва да има ускорено прилагане на реформите и редица от предвидителите условия тук е, всъщност бяха насочени към това европейското законодателство да е адекватно за е, прилагане, на изпълнение на, на е, тези фондове и да има съответните условия в държавите членки. Е, тези съответните законодателства е транспонирано в редица държави членки, в резултат на което, поред, според информацията, която получаваме, процеса на, на, на симилиране, на ползване на тези фондове и изпълнение на програмите е бил ускорен в значителна степен. Редица държави членки е, например, е, на, е, работа по тези предварителни условия при, така предизвикаха нуждата от изменения, както на директивата за водите и другаде. Според нас, нашето впечатление, пък и националните органи също смятат, че всичко това е допринесло за ускоряване изпълнение на програмите и полза на фондовете. Четвъртата полза е по-доброто насочване на подкрепата, да е, подпомагането от е, структурните инвестиционни фондове и други. Отново е, има един по-широк страничен ефект, защото и други области се ползват от прилагане на тези изпълнения, тези принудителни условия и мисля, че на семинара, който проведахте в края на ноември, един от въпросите, който беше поставен многократно, бе, че подхода отдолу нагоре, е нужен е подход отдолу нагоре. И той е така без е, много важен, когато се разработваха съответните политики и се подбираха критериите за по-добро е, ползване на инвестициите. Това беше начин да се отговори на нуждите, които е, така и е, някои въпроси, които бяха поставени е, по време на семинара по отношение на политическата и стратегическата рамка. И в крайна сметка, е, така, последната и важна е, полза от всичко това беше административния, подобряване на административния капацитет, е, беше налична техническа, имаше техническа помощ на всички етапи, която даваше възможност да се подобри координацията и административния капацитет. това, от това се ползваха не само инвеститорите и е, структурни инвестиционни фондове, но обществеността най-общо. И ние сме е, изброили няколко примера, които иллюстрират именно това. Е, системата за образование и професионално образование е част от администрацията на, на, на публичната администрация, не нещо, което прилагат в Португалия. Е, е, обществените поръчки и прилагане на законите за обществените поръчки в редици държави членки, във Франция, в Оверн, в рамката на тези предварителни условия местните е, фирми участваха в, за пръв път в изготвянето на регионална стратегия. Важно е всички засегнати да участват е, и това се чуваше в семинара непрекъснато, е, но ще повторя същото, когато е, говоря за научените, е, така, по излечените полуки. редица от национални и регионални фактори за пръв път се събраха в редица държави членки и така че това е един по-ефективен начин за е, местно и регионално организация. И сега, какви са полуките? Както казах, обратната връзка, която имахме от е, органите и е, пък и от резултатите от проръчените, сочат, че има значителна полза от тези предварителни условия и те наистина са подобрили положението с инвестициите по линия на европейските структурни инвестиционни фондове, пък и частни а, е, такива. А, е, това, за това стана дума на семинара през ноември. За първ път а, е, се използва такъв инструмент по отношение на, на тези фондове и наистина сме в процеса на, на, на, така, на изличане на полки все още един от въпросите, който излезе на преден план по време на, на семинара, бе сложността. т.е. значителен ресурс необходим за оценка и мониторинг на резултатите. Това е нещо, което пролича ясно от информацията ни. Разбира се, констатиране, дублиране на оценки и по линия на партньорските споразумения и иначе и е, беше, имаше трудност при постигане някои критерии, изпълнение някои критерии в съответните срокове, но е, всъщност ще видим е, тази есен какво е изпълнено и какво не. Колкото до приложеното поле и обхвата, е, регламента и тези предварителни регламента за тези предварителни условия е, вече са прияти от е, С законодателя, така че пропорционалността възникна, изникна като, като е, проблем. Е, комисията, надяваме се, го реши в съответно, реши въпроса в законодателството, но той се връща е, този въпрос, защото в някои държави членки принципа за пропорционалност не е, е достатъчно добре приложен и е, наистина в някои случаи е, тези предварителни условия са прекалено много и техния обхват е прекалено е, голям. Така че трябва да се помисли как по-добре да бъдат те нагодени към регионалните потребности. Това е един подход, който трябва да се възприеме в целия Европейски съюз. Въпросът е наистина дали може да се насочат по-добре е, тези условия. Друг въпрос, който е, възникна на този семинар, аз е, явно е бил много продуктивен, след като го цитирам непрекъснато. Наистина всички констатации на този семинар бяха много валидни. Един от въпросите, който беше поставен, беше поставена връзка с тези условия, че те не трябва да са само едно формално упражнение, в което се отмятат някакви е, критерии. Е, и всъщност това е сега слабостта, е, една от слабостите, именно, че е, когато е постигнат тази, е, са постигнат тези условия, комисията преценява, оценява изпълнението и е, с това се приключва а, ако търсим полза за региона, за държавите членки, за инвестиционната среда, ако искаме да има траен а, ефект, трябва държавите членки да а, има чувство за собственост върху а, всичко това. А, така че да не е чисто формално отмятане, отбелязване на, на а, различни а, условия, изпълнени или не. Друг недостатък е но, но, недостатъчен е административен капацитет. Е, когато се срещахме с заинтересовани страни, редица НПО-та, например, преди 3 е, или 4 седмици, те поставиха този въпрос. Те биха искали да участват по-активно. бяха доволни най-общо от предварителните условия смятат, че те са много полезни на, на, мяст, на места, но искат да им се даде повече възможност да участват в процеса. И последния урок, който научихме във връзка с изпълнението, това е по-скоро въпрос, отколкото научен така, урок, така да се каже, е, че този преходен период е, от 3-4 е, години, в които се правят инвестиции без е, да се поставят някакви, да са изпълнени напълно условията. Тук възникне въпроса дали да се продължава по този начин и последният точка от полуките, последната полука е, пак беше засегнати по време на семинара, някой представител държава членка каза, че е, ще е добре, ако е, тези условия са известни е, доста така предварително, за да има възможност да се подготвят държавите членки и да работят по тях. И накрая следващи стъпки. Днес обсъждаме въпроса тук. Е, като част от структурния диалог, диалог сме, се срещахме вече с редица непредвителствени организации. Ще представим документа е, в съвета днес, е, този петък и след това той ще допринесе към дискусията на седмия форум, кохезионен форум. Благодаря. Благодаря за тази презентация. Сега думата имат депутатите, господин Пан Нистелрой. Благодаря. А, ето, след а, малката вакансия ще трябва да навлезем в дълбочина в тази тема. Дори нещо има шум. One, two, three. It's okay? Така. Чувате ли? But it's, it's, it's essential to... Много е важно да обърнем особено внимание на този проблем в момент, в който Европейската комисия заяви желанието си за по-добро законотворчество. цел и предварителните условия са един, една много добра, солидна база за по-нататъчен подход, който да се увенчае е с резултати. Но важно е да се види как, в каква рамка действаме рамката обхваща 7 години. Имаме оперативни планове, имаме а, а, програми, но в крайна сметък резултатите се разглеждат 5 години по-късно. И тези, които са постигнали резултати, получават допълнителни средства. Have... Uh, е, но между, между, междувременно на, на, има промени, а всъщност ние работиме по един многогодишен модел. Вие накрая зададахте въпрос, въпрос свързан с времевата рамка. Ако, примерно, сте кмет на даден град и искате да бъдете избран отново, трябва да имате на лице резултати и да, да покажете, че нещо сте постигнали. Така че това е проблема и при нас, Путър. А как а, вашата работна група свързва нещата? вашата работа с а, и, идеята и а, така подхода на комисията за по-добро управление, по-добро законотворчество. А, с този тип дебат ще бъде повдигнат и по време на форума на сближаване, който ще се прояви ще бъде организиран през юни. Така че от нас се, се искаше да има повече координация и ние го направихме. Ние карахме схемите, много, много, много, многопастовият подход и създадахме една, една рамка. Но в края на трябва да, да, да, да, да се види в края на годината, защото те знаят какво направихме ние, какъв, какви нови, какъв нов подход включихме и трябва да, да, да, да има оценка за това. Ние много разговаряхме с колеги от а, другите комисии, земеделие, селско стопанство и така нататък. А, а, всички, всички те смя, смятат, че ние имаме много добър подход. Да, той изисква време, но включва всички. Комисията, малките, средни предприятия. Така че това общо взето може да послужи като пример за нов начин на, на, на работа. Колкото до предварителните условия, миналата година разполагахме с заключението от Братислава и, и те бяха много положителни. Нали, не, не, не се каза много работа, прекалено много и така нататък. Не. Наистина е, бяхме, бяхме подпомогнати да, за да свършиме много по-добра работа. И на последно място много Многократно, многократно в вашия доклад споменавате специфичните препоръки по отстрани. но ако наистина тази дейност се свързва по а, тясно с препоръките, специфичните с препоръки по страни, резултатите могат да бъдат много по-положителни. Имате ли повече а, доказателства и статистически данни, които е, да, които да, да, да докажат къде са къде се получават по-добри резултати. Дали когато е, специфичните препоръки по страни се изпълняват по-точно. Тази седмица ще гласуваме програмата за структурна помощ. И някак си не, не, не можем да, да, да разграничиме как, как, как, къде точно стои разликата. Това бяха само едни така а, частични бележки, забележки по вашия доклад. Разбира се, мисля, че за а, външния слушател нещата остават продължават да бъдат прекалено сложни. Благодаря ви за отличната презентация. Аз наистина вярвам в добавената стоеност на предварителните условия по изброените вече причини. Тук говорим за структурни реформи. И аз се заинтригувах от един от цитатите на страница 18 от работния документ, където казвате, че би било добре да помислим за е, всякакви стимули, освен преустановяването на плащанията, за да може да насърчим реформите, за да може ефективно да се прилагат програмите, са финансирани от европейски фондове. Преди малко е, бе цитирана една структурна а, е, програма тя може ли да служи за стимул? Или пък предлагате нещо друго? нещо, което може да има по-положителен ефект от преустановяването на плащанията? Виждаме, че и до ден днешен има предварителни условия, които не биват изпълнявани, което означава, че заплахата от преустановяване на плащанията не е единственото решение. Ще ви бъда благодарен, ако дадете някакъв пример. Както знаете, ние ще гласуваме тази седмица в програмите. Благодаря, господин Малетич. Госпожа Малетич. Благодаря ви. Мисля, че когато говорим за предварителни условия, е редно да си зададем въпроса какво желаем да постигнем на равнище държави членки с тези предварителни условия. Този изненадващ ефект трябва да бъде заличен при прилагането на предварителните условия за държавите членки. Трябва да е ясно за държавите членки, че ако желаят да инвестират, например, в начално образование, в транспорта или в околната среда, то тогава те трябва да разполагат с стратегически документи, в които да се споменава какво е положението в момента и към какво положение се стремят. Трябва да е видно как европейските средства ще допринесат за тези постижения. Това е нещо, което не би трябвало да е толкова сложно. И е, за периода 2014-2017 година положението наистина беше много сложно, защото много от предварителните условия не бяха изпълнени. И съм напълно съгласен, съгласна с колегата. Нека да помислим каква е целта на тези предварителни условия. Може би на практика е възможно да получим под някаква друга форма информация от държавите членки как ще постигнат целта с европейските средства. И това може да се случи без необходимите документи по смисъл на предварителните условия. Това означава, че трябва внимателно да анализираме настоящото положение, да си изведем полука някаква за бъдещето и да опишем тези предварителни условия по много по-общ начин. за да е, е ясно за какво възнамерява да разходва средствата държавите членки. Благодаря ви, казва председателката. Не виждам някой друг да иска думата. Госпожа Демато, извинете, заповядайте. Няма проблем, госпожо председател. Въпрос към комисията. Бихте ли могли да ни кажете малко повече за евентуалния напредък по отношение на държавните помощи и обществените поръчки за държавите членки като цяло и за Италия в частност? Има ли някакви проблеми в това отношение с Италия? Има ли проблеми с транспонирането на директивата в националното законодателство? Как стоят е, нещата между е, държавните помощи и структурните фондове? Заповядайте, моля, за отговор. Благодаря, госпожо председател. В отговор на въпроса на господин Ван Мистел Рой бих искала да кажа следното. Една от основните цели на структурите инвестиционни фондове е да отпускат средства за средносрочни и дългосрочни структурни инвестиции в държавите членки. За разлика от националните бюджети, които се изготвят ежегодно, този начин на действие дава известна сигурност и стабилност на държавите членки по отношение на техните инвестиции. На следващо място, по отношение на по-доброто регулиране. Ние работим заедно с Централната служба на Европейската комисия, с господин Тимерманс по въпроса за по-доброто законотворчество като цяло. Даваме своя принос за програмата РЕФИТ. Има и група на високо равнище за упростяване, която също работи в това отношение – така че ние работим по отношение на по-доброто законотворчество. Има и добро предложение в регламента Омнибус. Като разбира се, всичко е свързано с упростяването на правилата. Това е в резултат на заключението на група на, групата на високо равнище, която работи по въпросите за упростяването. Групата на високо равнище продължава работата си, така че се надяваме, че тази година ще имаме предложения за допълнителни подобрения на програмата за следващия програмен период. За разлика от предишните опити за опростяване, господин и прекъсване или е добре да работят всички заедно. Въпросът ми беше дали Европейската комисия иска да желая, иска да работи с всички във всяко отношение. Знаете, имаме проблеми с беженците, с земетресенията. И ако се каже, това е новата система, или пък тя е прекалено сложна, тежка, непропорционална, кажете ни нещо повече. Ами, не мога. Не мога да говоря от името на комисията. Просто Европейската комисия като цяло се стреми към бюджет по-ориентиран към резултатите. Има явна промя... промяна, да, точно така, Системата бе разделена на два периода между 2014 и 2020 година, но това е една стабилна система и мисля, че е, това е посоката, в която работи Европейската комисия, но не мога да ви представя официалното становище. Надявам се, че се работи в тази посока, но не мога да изляза с изявление от тяхно име. Всяко нещо търпи подобрение, но наистина системата е доста стабилна, бюджет е ориентиран към резултатите, да има известна сигурност за инвестициите. Това въжи също и в политическо отношение. На следващия въпрос – По-голямата част от обратната връзка, която получихме за предварителните условия, ни показваше, че тези предварителни условия са си свършили работата. Говорихме с заинтересованите страни и те също подкрепят идеята за предварителни условия. е неща, които в миналото не са могли да бъдат реализирани, но които сега успешно се прилагат благодарение на тези предварителни условия. Така че има положителен отзвук. Разбира се, не всички региони, не всички държави членки подкрепят, но по-голямата част от тях са за. На следващо място специфичните препоръки по страни. Работим върху ефекта на тези препоръки. Проучването съвсем скоро ще бъде оповестено. Събираме допълнителни статистически данни в това отношение. Така че мисля, че господин Ван Нистелрой в това проучване ще може да откриете информацията, която ви е необходима. Е, With regard to the SRSS and what could be done, I think that at this stage... Uh, Отношение на препоръките по страни. Не мога да зная какво ще се случи в бъдещия дебат, но така или иначе ще се опитаме да си извлечем необходимите полки, да помислим как да действаме за напред. За сега няма какво повече да ви кажа. Third point with, um, with regard to... На следващо място стратегическите документи. Темата е доста сложна, това стана видно от проучването. Аз обаче бих изчакал да видя какво ще се случи. 86% от предварителните условия са били изпълнени. А останалите 14%, които са неизпълнени, в крайна сметка до юни месец остава още време, за да видим дали държавите членки няма пък да ги изпълнят. Доколкото знам, комисията изготви проект в това отношение, но разполагаме с предостатъчно време, за да видим дали предварителните условия ще бъдат изпълнени. Така че есента тази година ще знаем дали има проблеми с някои от условията. Някои държави членки са успели да се справят, други не, но това ще стане ясно през есента. Работния документ ви дава представа за настоящото положение, но това не е окончателният документ. Извинявам се, но не разбрах изцяло въпроса за обществените поръчки. Sì, sapere se, eh, se la Commissione ne ha già contezza, con studio già fatto, se ci sono... Eh... Дали Европейската комисия разполага с информация за ефекта на предварителните условия върху публичните търгове. With regard to the achievement, because uh, I'm, um, perhaps I'll try and reply to what I think the question is that we, a number of actions have been taken as a, in a number of member states в някои държави членки бяха предприяти действия по отношение на предварителните условия за обществените поръчки. Някои от тях бяха споменати на слайдовете. Не съм а, сигурен какво точно имате предвид с думата резултати. ще се допитаме до компетентната служба в Европейската комисия и ще видим дали предварителните условия в това отношение са били изпълнени. And with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 такъв случай приключваме дискусията по темата. Благодаря ви за вашата презентация и за това, че отговорихте на въпросите. Продължаваме нататък. Е. размяна на мнение с Европейската комисия относно резултатите от четвъртия форум относно най-отдалечените региони четвъртия форум за най-отдалечените региони. се проведе в Брюксел на 30 и 31 март 2017 година и бе организиран от Европейската комисия. Програмата е на разположение на уебсайта на комисията. Форума за най-отдалечените региони е важна платформа за дискусия за девете най-отдалечени региона, трите държави членки, към които те принадлежат и европейските институции използват тази платформа. Комисията по-настоящем изготвя преразглеждане на стратегията от 2012 година за най-отдалечените региони стратегия за приобщаващ растеж за най-отдалечените региони. В този контекст форумът беше изключително важен. В контекста на преразглеждането на стратегията на Европейската комисия, нашата комисия реши да изготви доклад за прилагането на член 349 от договора, който е посветен на именно тези региони. Господин Омърже е докладчик и ще гласуваме доклада на заседанието ни през май. В този доклад ще бъде очертана позицията на парламента. Днешната ни дискусия е изключително своевременна, имайки предвид бъдещите ни дискусии по доклада. За нас е удоволствие да приветстваме добре дошли представителите на Европейската комисия. Имаме такива, нали? Да. Здравейте! Ами, имате думата. Thank you very much. Uh, Благодаря, госпожо председател. Четвъртото издание на форума пожена голям успех – тъй като то отрази е, нашето добро партньорство с европейските институции, регионите и съответните държави членки. Европейския парламент бе представен от господина Марже и от други членове на Европейския парламент. 658 участника имаше във форума. 700 коментара получихме онлайн, което само показва какъв голям успех има този форум. В него се включиха 232 професионални организации, представители на местната администрация, представители на Европейската институции, участваха също и 50 журналиста. Събитието бе добре отразено, което отново, според мен, отразява доброто партньорство, в което работим, включително и с Европейския парламент. който взе участие в уводната част на форума, в същинската му част – Имаше и две изказвания на сутрешната сесия и по време на един от панелите от членове на Европейския парламент. Бих искала да благодаря на всички членове на Европейския парламент и на техните асистенти, които ни помогнаха за подготовката за този форум. Това е само началото на процеса. Това е един публичен дебат – по отношение на съобщението, което вие упоменахте, госпожо председател, то ще бъде прието в края на годината и ще очертае стратегията за тези региони. Председателят на Европейската комисия също присъства. Той ни напомни значението на тази стратегия за най-отдалечените региони. Заяви, че новата стратегия ще бъде новаторска и амбициозна. Спомена също така, че всичко, което се прави за най-отдалечените региони е изключително важно. Той спомена също така, че внимателно следи всичко, което се случва в това отношение имайки предвид и кризата в Гвиана. Гвинея избина. Получихме проекто доклада на комисията Реги за изпълнението на член 359 Работим в тясно сътрудничество с комисията, защото вашия доклад, разбира се, ще се отрази и на новата стратегия. Благодаря, госпожо председател, на ваше разположение съм, ако има въпроси. Благодаря ви. Има ли въпроси? Един общ въпрос защото обсъждаме и доклада на господин Омарже. Някои от нас приканват за по-активно прилагане на член 359. Има ли такъв призив от страна на някои от най-отдалечените региони? Имаше ли такъв по време на конференцията? Смятате ли, че този член трябва да се прилага в по-голяма степен? Защото според мен то... отговорът на този въпрос е важен за доклада Омарже, който обсъждаме в момента господин Монскур. Госпожо председател, скъпи колеги, бих искала да благодаря на комисията за четвъртия форум, който бе проведен преди няколко седмици. Председателството беше на високо политическо ниво, всички комисари присъстваха, включително и председателят на Европейската комисия, което само показва до каква степен Европейската комисия държи на всички тези проблеми, пред които са изправени отдалечените региони. Всички знаете спецификите и проблемите на най-отдалечените региони. Това, което се случва в Гвиана, само ни напомня, че най-отдалечените региони продължават е, да имат много структурни проблеми, които трябва да бъдат решени. Те имат проблеми с здравеопазването, обучението. Там липсват и економически перспективи. Има проблеми с инфраструктурата. От дълги години Европейския съюз ни помага в това отношение, но същевременно за съжаление, този форум не ме накара да смятам, че ще се прилага активно член 359 и че ще се спази решението на Европейския съд по отношение на член 349. То дава възможност на най-далечените региони да се възползват от някои дерогации. А според мен това съдебно решение е изключително важно. Защото имаше колизия на тълкуването, прилагано от страна на Европейската комисия от една страна и на съвета от друга. А тази разпоредба е еднозначна. Европейската комисия на тази база не може да прилага специфични мерки за дерогация от договорите и от вторичното право на Европейския съюз. Много от политическите избранници на най-отдалечените е, региони имат големи очаквания. И те се останаха жадни, тъй като това беше една пропусната възможност. Решения не бяха споменати. Ето защо приканвам колегите от нашата комисия откликнат положително на доклада на господин Омърже, който в момента не е тук, но това е доклад по отношение на член 349. Ако той се приложи, тогава Европейския парламент ще може да откликне положително на много от исканията на най-отдалечените региони. Затова приканвам комисията да се заеме по-внимателно с решението на Европейския съд, тъй като той е в полза на най-отдалечените региони, тъй като ние желаем активно да се прилага член 349, за да може нашите територии също да се развиват хармонично. И то в период, в който са изправени пред много трудности. Вие знаете какви са трудностите в Гвиана. Това, което се случи там, трая месеци там всички страдат много. Благодаря ви. Zeller, the floor is yours. Vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Also, jeder... Благодаря. Знаете, че аз се застъпвам особено за а, тези крайно удалечени региони, но също така е, други райони, които са маркирани с е, географски е, са в неравностойно положение и на които трябва да се оказва подкрепа. Но на последното представителство всички тези региони трябва да припомня, принадлежат към дадена държава членка. И всъщност съответната държава членка отговаря за тях. И в този ред на мисли, когато Европейския е, съюз се намесва, за да изравни е, положението, е, той би трябвало същевременно да изисква от държавата членка, която отговаря, да прави същото, да отговаря със същата мяра за тези райони, за да се преодолеят различията между е, материка и е, централата и е, тези най-отдалечени райони. Защото тези райони са е, тясно свързани и с други континенти. На това може да се гледа като на е, преимущество, и е, това може да бъде един начин да се възползваме от е, по-тесни е, търговски и други отношения и именно държавите членки би трябвало, към които принадлежат тези райони, би трябвало да се да задвижат нещата в това отношение. Е, и е, съществуващите регионални ограничения е, се дължат на това, че нямаме отворени граници, особено, например, по отношение на съседните страни, страните съседни на тези най-отдалечени райони. И именно в тази посока трябва да работи Европейския съюз. Благодаря. Други изказвания има ли? госпожа Борги, дали ще отговорите на въпросите, поставените. Благодаря, госпожо председател. Първо бих искала да припомня, че този форум бе, е, е, има за цел да има обмен на мнение. Комисията изслуша мнението на всички и след това ще излезе с нови предложения в които ще се добавят към стратегията, но целта на форума беше обмен на мнения, за да можем след това да излеземе с конкретни предложения, които да откликнат на повдигнатите въпроси и проблеми. Господин Манскор спомена, че а, това беше, имаше много голямо представителство, всички представители на регионите наблегнаха на решението на съда и това бе залегнало и в речта на, комис... на председателят Юнкер. Така че комисията ще наблегне и ще обърнем внимание на това. В доклада на господин Омарчи има много предложения, които ще влезат в, след, в последващото ни становище, съобщение. Но факт е, и както правилно каза колегата, не може всичко да се очаква от Европейският е, съюз. Имаше същевременно времено четири основни теми. Достъп до цифровизация, зелена економика и така нататък. И когато обсъждаме с експертите защо има проблеми в дадени региони, то отговорът много често е, че не европейското законодателство е пречка. А понякога в националните законодателства липсва гъвкавост. Така че не може всичко да се очаква от Европа. И за това имаме и така така, така богато и задълбочено сътрудничество с регионите. Всички е, предложения бяха включени в меморандума, който бе предоставен председателят Юнкер на 31 марта. Това е ние в е, момента разглеждаме всички предложения със службите на комисия, включително и предложенията, които бяха направени от гражданското общество по време на форума, за да видим какви крачки напред можем да направиме. Становище ще бъде прието преди обсъждането на, нов, на новата финансова рамка. Много, много са проблемите, но също има и много отрасли, които а, са с голямо бъдеще, а, особено за тези региони. И както казва господин омържи в някои политики липсват специфични мерки. Ще видиме кои са те и ще видиме доколко. Какво можем да направим, за да а, тези най-отдалечени региони да бъдат по-видими, да не бъдат а, а, така забравени на втори план? защото в, крайна сметка по-добре е да има превенция, отколкото последващо лечение. Тоест, нека да предвидиме проблемите, вместо да се опитваме да ги решаваме в последствие, когато а, има кризи, какъвто беше случай. По време на дебатите се наблегна много на упростяването в програмите след Европа 2020 защото процедурите понякога са изваредно сложни и тромави, особено за тези региони и много често бенефициентите не разбират какво се иска от тях. Благодаря ви за вниманието. Thank you. Thank you very much. С това приключваме дебата по тази точка. Много бързо работихме днес. Така че приключваме с отвореното заседание и питам координаторите, готови ли сме да продължиме заседанието на координаторите такъв случай просто моля всички от тези, които не са координатори, да напуснат залата.